Добре дошъл. Ще постъпим по същия начин, както вчера, с е, всеки кандидат. Всеки кандидат се представя 5 минути, след което 25 минути се отделят за въпроси, така че имате думата да се представите за 5 минути. Господин председателю, уважаеми дами и господа евродепутати, дами и господа, позволете ми да започна на словенски. Може би, за да спестя време, пък да мина на английски. Бих искал да кажа съвсем накратко своите намерения. Първо ще говоря за професионалната си кариера, като банкер, като главен финансист, като човек, който е работил в Словенската финансова система, за да сме сигурни, че когато Словения стане страна членка на Европейски съюз, тя ще има един добър бюджетен цикъл, добро бюджетно изпълнение и ще има необходимите предпоставки, така че да има сигурност, че и вътрешния, и външния контрол на нашата система включая и парламентарния такъв, са ефективни и ефикасни и мисля, че го постигнахме. Професионалната ми кариера започна в нашата Централна банка, това е през 80-те години. Е, имахме, както знаете, борба за независимост. Е, занимавах се с въпросите на фиска, имайки предвид обаче, че Югославия не беше устойчива а, трябва да кажа, че това изискваше много усилия. След това работих в Световната банка за малко. Целта там беше една добра економическа среда, що се отнася до публичните финанси, за да сме сигурни, че парите на данакоплатеца са добре разходвани. Върнах се в Словения 98 година. Бях част от екипа за присъединяване. Господин Поточник, който сега е комисар, беше в същия екип и се занимавах с публични финанси. Идеята беше да имаме необходимото законодателство и методологична база, включая класификация на правителствените разходи. Това даде възможност на Словения да стане член на Европейския съюз по един ефективен, ефикасен начин. Също така трябва да кажа, че тогава се занимавах като главен финансист и по отношение на предприсъединителните фондове, и благодарение на тези предприсъединителни фондове ние успяхме на 1 май 2004 година да станем държава членка. 2004 година бях също така министър по европейските въпроси в словенското правителство. Целта ми тогава беше при работата с Европейската комисия, що се отнася до законодателството и така нататък, да имаме подходяща подготовка защо съм се кандидатирал за член на Европейската сметна палата. Считам, че има три основни предпоставки за ефикасно разходване на парите на тънакоплатеца. Първото е законодателството с необходимите класификации, след това добри върховни одитни институции на национално и на европейско ниво и на Трето място – парламентарен контрол. Защо? Защото парламентарният контрол дава възможност за един публичен дебат по отношение на разходите. През целия си живот съм допринасял за два от тези три елемента. Тоест, работил съм в сферата на публичните финанси и разработването на законодателство в Словения в тази сфера както и ефикасния парламентарен контрол в Словения. Това стана по време на предишния мандат и е, съм се занимавал с разработването на такива практики. И ако ме подкрепите да стана на СП, ще направя всичко възможно, за да може парламентарният контрол, който вие упражнявате, както и сътрудничеството с, с, палатата, да гарантират на гражданите и данакоплаците на Европейския съюз, че средствата от бюджета са добре инвестирани. Благодаря. Благодаря. Госпожа Яла Сендър. Благодаря, господин председател. Добре дошъл, господин Цвикъл. Аз искам да ви попитам за следното нещо. Вие сте работил на международно равнище, но като се има предвид какво ви чака в евентуалната ви нова функция, то тогава искам да попитам как мислите, че трябва да протече сътрудничеството между нашата комисия и Европейската сметна палата, защото вие искате да станете член на Европейската сметна палата, как ще организирате това сътрудничество? В вашите отговори вие посочвате, че Двата органа имат сходна дейност. Мисля, че това трябва да се прецизира и да стане ясно, че не става дума за повторение, за двойна работа, за различни дейности, които се допълват взаимно. И второ, искам да чуя от вас следното още. Ние говорим за доклада на Беш, това беше предходния председател. Той представи този доклад и в своята реч пред Европейската сметна палата посочи, че е необходимо да се извърши радикална реформа там. И ако няма представителство на 2070-те по-скоро няма да има представителство на 27-те държави членки, а ще е, е по-добре да се работи ефективно с по-малък брой членове на Сметната палата, защото при 27 членове на Сметната палата се натрапва впечатлението, че всеки преследва интересите на собствената си страна, затова един по-малък орган може би ще гарантира в по-голяма степен независимостта на този орган. И след това още нещо. Накрая на въпросника се задава въпроса дали вие проявявате готовност да отеглите кандидатурата си, ако ние не я одобрим. И е, това, което посочвате там, не е достатъчно убедително. Аз мисля, че вие трябва да посочите по-точно дали вие проявявате готовност да отеглите кандидатурата си, ако парламентът смята, че вие не сте подходящият кандидат. Аз бих искала да чуя от вас и това. Uh, Благодаря. Считам, че вашата комисия, както и Европейската сметна палата, имат много сходни мисии. Дори бих казал, че те са взаимодопълващи се. Защо? Когато бюджетната комисия или тази за контрол на бюджета изслушва конкретен доклад, например доклад на Европейската комисия за, по отношение на това как държавите членки освояват средствата от европейския бюджет. А, то тогава нещата са сходни. В Словения сме имали много изслушвания, в което на наши депутати са се обръщали към Сметната палата на Словения с въпроси, които би трябвало да бъдат насочени към правителството. Та защо казвам, че са взаимодопълващи нашите мисии? Защото считам, че членовете на СЕП а, работят за вас, за Европейския парламент. Вие може да използвате техните заключения, за да задавате въпроси и да променяте законодателството и процедурите, които а, залагат правилата за разходване на парите на данакоплаците. И ако намерим такъв начин на работа, посредством който членовете на СП със своите доклади всъщност служат и на вас за вашата работа, това би било стъпка напред. Всичко това е свързано и с въпроса, който зададахте за моята оставка, която бих подал, ако вие не ме оцените положително. Дойдох да се представя, защото, имайки предвид професионалната ми кариера, не виждам основателна причина, поради която да не бихме могли да си сътрудничим. Аз мога да ви помогна като член на СП, а, защото работата ми ще бъде да правя преглед на начина, по който се разходват средствата. В Словения, например, имаме добри условия за ефикасен финансов контрол – и едно добро финансово управление. Така че, ако не се радвам на вашето доверие, ще бъде трудно да си сътрудничим. Последният въпрос, всъщност вторият, е свързан с този колегиум от 27 члена или някакъв друг вид начин на работа. Е, казва се, че е трудно да се говори с повече от 7 човека, но идеята за разделяне на, съд, извинете, на палатата на четири състава, в които ще има нещо като предварително изслушване по отделните доклади, след което може да има една обща пленарна сесия. Да, може би такъв вид организация на работата би било нещо положително, но аз не съм запознат с цялата информация, за да мога да изляза с някакво твърдо становище. Бих казал обаче, че ако Работата е организирана на малки под комисии от членове на Сметната палата, които работят с съответните аудитори и, подго... и помагат на колегите да изготвят своите доклади. Има нещо като предварително изслушване от страна на палатата. Това би подобрило качеството на работата на палатата. А това пък би довело до защита и на вашите интереси, тъй като вие а, се интересувате от това как се разходват средствата на дънкоплатеца, а ние гарантираме това. Eh. Благодаря за вашия отговор, по-скоро за вашите отговори. Вие имате много опит и сте работили заедно с Световната банка, добре подготвен сте като кандидат и е, със сигурност знаете, че един от аспектите, които разглежда нашата комисия е контрола на европейското финансиране на програми за сътрудничество, които минават през други организации, например със Световната банка, ООН и така нататък. И аз е, искам да чуя от вас какви са вашите представи, как можем да помогнем за преодоляване на проблемите при този контрол. Аз попитах дали вие евентуално имате някакви юридически проблеми, говорихте за развод. За нас нещата всъщност стоят така, че трябва да има яснота. Не мисля, че вашият личен живот би трябвало да се отразява на бъдещата ви дейност в Европейската сметна палата. Що се отнася до работата с финансови институции в международен мащаб, като Световната банка и така нататък, или пък агенциите на ОНЕ, които а, допринася Европейския съюз, а, трябва да кажа, че опитът ми в Световната банка показва, че има разлика между финансовите институции и другите институции на ООН. Ще ви дам един пример. Като економист, е, Световната банка се занимавах с следвоенното възстановяване в Босна и Херцеговина. Сътрудничихме си много добре и с е, институциите на Европейския съюз и с други. Но с тези други имаше проблеми, поне с част от тях. Понякога се случва така, че има една а, едно прекомерно участие на много институции е трудно да се координират а, техните усилия. 95, 96 проекта приложихме за след военното възстановяване и считам, че този опит може да се използва в бъдещата ми работа. Не мога обаче да кажа, че всичко, което се прави по отношение на средствата заделени за развойна помощ е погрешно. Когато се предоставят средства, както знаете, често една голяма част от парите се връщат обратно. Няма нищо лошо в това. А сега по отношение на това какво се случва с личния ми живот. Има в момента а, определени въпроси. 2007 година, например, някои казваха, че съм бил прекалено строг. Сега те го установяват, за което съжалявам. Господин Андреасен. Благодаря. Господин Цвикъл, четейки вашата автобиография, виждам, че между 2004 и 2008 година сте били председател на парламентарната комисия за, е, на комисията по обществен финансов контрол. Както и сте оглавявали проект за междуинституционално сътрудничество с Сметната палата на Обединеното кралство. Защо решихте точно с Сметната палата на Обединеното кралство да, проявите, да провеждате сътрудничество, а не с Европейската сметна палата, за да научите нещо повече за одита и добрите финансови практики. Като дънокоплатец, в Европейския съюз, считате ли, че тези доклади за гаранция и биха били удовлетворителни за вас по отношение на правомерното разходване на средствата. Благодаря. Защо Сметната палата на Обединеното кралство? Имахме тогава процедури, свързани с един инструмент за преход и разходване на средства по него. Следователно, следвайки тези процедури, се обърнахме към всички върховни а, одитни институции на държавите членки, които биха могли да кандидатстват и съответно получихме кандидатури от три държави членки. Защо избрахме Сметната палата на Обединеното кралство? Ами тяхната оферта беше най-добра. И що се отнася до разходи и до възможността им да гарантират пред нас, че и парламентарната комисия по финансов контрол и комисията по финансов контрол в Камерата на общините биха могли да обменят опит посредством учебни посещения. Имахме възможност да присъстваме на техни заседания в Обединеното кралство. На 12-та страница и на 16-та страница в английския текст има грешка. Говори се за PSI. E. Не става дума за тази комисия, а за тази за финансов контрол. Така или иначе. Опита беше отличен. Приехме нови процедурни правила на нашата комисия за финансов контрол, на публичните разходи и успяхме да работим надпартийно. Независимо от политическата окраска, установихме, че може да се работи на базата на фактите, предоставени от нашата словенската сметна палата. Това е една отлична практика и точно тук се крие тази взаимозависимост на и взаимодопълване на нашите функции. Вие сте тези, които ще преценят. Не искам да коментирам, но считам, че методологията и взаимоотношенията между риска и съответното ниво на изпитвания дава достатъчни предпоставки СП да излезе с становище по бюджета. Както знаете, всяка една върховна одитна институция, включая СП, би могла да работи по-добре и да усъвършенства своята работа. Как ще стане това, зависи от дебата, който ще се проведе между а, СП и вие, Комисията по бюджетен контрол защото Европейският парламент е институцията, която извършва контрол от името на дънакоплатеца върху разходването. Така че усилията за промяна на методологията и за по-добра работа по специалните доклади биха довели до по-високо качество на работата, от които да се ползвате и вие, и денакоплаците. Госпожа Дойч има думата от господин по-скоро. Благодаря, господин е, председател. Имам два въпроса към кандидата за съжаление до сега не сме получили информация в отговор на зададените от нас въпроси, но е публично известно, че през 2004 година парламентът на Словения не е подкрепил вашата кандидатура за ръководител на Държавната сметна палата. Политическите партии <clears throat> вляво от центъра са имали мнозинство тогава в парламента, от което следва, че най-вероятно техните причини не са били политически. Имало е някакви други възражения срещу вашата кандидатура. И ако Словенският парламент е преценил, че вие сте непригоден да оглавите Националната сметна палата, то как Европейският парламент да приеме, че вие отговаряте на изискванията за член на Европейската сметна палата? По втори въпрос. Госпожа Аяла Сендер вече засегна този въпрос. Той е нещо много просто нашата комисия, е, комисията по бюджетен контрол на Европейския парламент, ако ние не подкрепим вашата кандидатура, дали вие ще я отеглите? Въпросът е много прост и изисква отговор с просто да или не. Ако смятате да не оттегляте кандидатурата си, е, това е ваше право. Но вие във всеки случай се отклонихте от категоричен отговор на нашия въпрос. Е, независимо от отговора, всеки отговор, който бихте могли да дадете, би могъл да има своите основания, но във всеки случай дайте ни отговор, моля ви. Благодаря. Благодаря ви и за двата въпроса. Към края на 2003 година аз е, кандидатствах за председател на Върховната одитна институция на Словения. Предвид работата ми през периода 98-2000 година по въвеждане на едно, бих казал, прозрачно законодателство, аз си спечелих репутацията в Словения на човек, независим, но в същото време е, човек, който трудно е, променя е, позицията си, ако е убеден, че е прав. През същото това време бях председател на лявоцентристската партия, т.е. наистина можеше, можеше да се очаква, че през 2004 година лявоцентристски настроените членове на Словенския парламент биха подкрепили моята кандидатура. Защо не го сториха, не знам. Гласуването беше тайно и е, кандидатът е, трябваше да бъде избран е, с гласовете на абсолютното мнозинство. И разбира се, пусна се слух, че не мога да бъда достатъчно добре управляван, така да се каже, и е, не би било уместно е, на такъв е, човек, който трудно се поддава на убеждение, да се повери ръководството на Сметната палата при 9 годишен мандат. Същото лявоцентристско управление по-късно ме покани да заместя господин Поточник на поста министър по европейските въпроси, като, като технократ, като човек, който се бе занимавал с важни проекти до тогава в развитието на Словения. Така че не мога да кажа, че е, отхвърлянето на кандидатурата ми е било своеобразен вод на недоверие тъй като по-късно при явното гласуване моята кандидатура за министър по европейските въпроси бе подкрепена. Както казах, вероятно са преценили, че е, такъв човек е, не би трябвало 9 години да, да заема а, е, такъв пост, тъй като е прекалено независим. В отговора си, в писмения си отговор, аз не мога да кажа да или не. Аз в край на краща за това и това изслушване. Тук пред вас заявих, че в продължение на 20 години професионалният ми опит сочи във всеки случай пригодността ми да, заема е, поста член на Европейската сметна палата. Ако това не е достатъчно, то е, и вие не подкрепите моята кандидатура, то естествено, как бихме могли да работим и, и в отговор на въп, вашия въпрос, естествено, ако, ако не ме подкрепите, просто ще си ида вкъщи. А, благодаря. Казва председателят, благодарим на кандидата. С това неговото изслушване приключи. Продължаваме нататък с останалите кандидати. Имаме не повече от 20 минути за всеки един от тях. Господин Ян Кинщ, номиниран от е, чешката страна, е първи. След това ще продължим с кандидатурата на господин Калевалет от Естония и така нататък. Е, по отношение на чешкия кандидат става въпрос за подновяване на неговия мандат. numeri per la traduzione, translate. Allora, dal momento, appunto, come ho detto poc'anzi, che si tratta... E come както казах, продължава председателят, Останалите кандидати са членове вече на Европейската сметна палата, добре познати на нашата комисия. Ще помоля тримата кандидати да докладват е, накратко, да направят е, своите встъпления за по една-две минути, след което ще изслушаме нашата докладчица. Господин Кинст. Благодаря, господин председател. За мен е голяма чест да ви е, помоля да ми гласувате доверие за втори мандат. Както знаете от справката, която съм представил, е, станах член на палатата преди 6 години и незабавно е, след това бях натоварен с външните действия, с външните отношения на палатата по време на изтеклия си мандат на два пъти отговарях за изработването на годишния доклад за Европейския фонд за развитие, както и за одитите на изпълнението, най-вече в областта на помощта за развитие. За мен е било чест по време на мандата си да представя пред Европейския парламент три специални доклада, всеки от тях положително прият. Единият бе за помощта за опазване на околната среда, другият за помощта в областта на здравеопазването и третият за помощта за неправителствени организации. През това време участвах също в някои задачи от общ характер. Бях член на административния комитет на палатата. По-настоящем съм старши член на групата за външните отношения. Участвал съм в разработката и на някои методологични въпроси, особено в областта на одита на пряката бюджетна подкрепа. Това е накратко, господин председател. Както казах, през всичкото това време за мен е било чест да взаимодействам с вашата комисия и с надежда очаквам вашето решение за втория ми мандат. Благодаря. Сега ще чуем госпожа Кали Лайт от Естония. Благодаря ви, господин председател. Аз също се радвам на тази възможност, заедно с Комисията по бюджетен контрол на Европейския парламент, да направим равносметка след 6 години мандат в Европейската сметна палата. Аз наченах работата си като член на палатата в областта на научните изследвания. Работила съм в областта на Кохезионния фонд. Е, членувала съм в управата на палатата. Е, в продължение на две години е, председателствах административния комитет. Работила съм и в областта на информационните технологии. Що се отнася до специалните доклади, внасяла съм в парламента два за фонда за бежанците, единия и други за Галилео. И винаги е, с вашата комисия сме е, водили един конструктивен разговор по направените констатации. Членувам, е, членувал съм също така в Одитния комитет за Европол в е, е, комисията на палатата по партньорските проверки и сега се опитвам да приложа познанията си по методологията на е, палатата по изработването на декларации за уверение. Well. Have... Очаквам с нетърпение вашите въпроси, госпожи и господа, и се надявам да ми гласувате доверие за пореден мандат. Благодаря. Господин Лубош, е, следващия кандидат. Благодаря ви, господин е, председател. Благодаря ви за е, казаната ми възможност да ви е, запозная накратко е, с работата си по време на първия 6 годишен мандат като член на Европейската сметна палата. Най-напред бях натоварен с въпросите за банковото кредитиране и в тази връзка отговарях за глави 10 и 11 от годишния доклад на палатата. Бил съм докладчик по едно от становищата на палатата и е, наскоро имах удоволствието да представя на вашата комисия два специални доклада. Единият по управлението, по финансовото управление на комисията и е, другият е, за програмата МЕДА е, в областта на банковото кредитиране. Членувал съм е, в администрацията на палатата от 2008 е, година и до сега съм председател на административния комитет на палатата. Всички тук тримата, е, знаете, сме членували в административния комитет. Госпожа Калю Лайт бе мой предшественик на председателския пост. Нас, което се занимавам по-настоящем е следното. Е, член съм е, на работната група за е, специалния доклад, който е посветен според мен на много важен въпрос, а именно финансовата подкрепа за малки и средни предприятия. Освен това, съм член на работната група на палатата, която работи по аспектите на сегашната финансово-економическа криза. Очаквам вашата подкрепа за втори е, мандат е, и се надявам да ми гласувате търсеното доверие. <coughs> Благодаря ви. Сега ще дам думата на госпожа Аяла. Благодаря, господин председател. Става дума за предназначаване на членове на Сметната палата, които познаваме много добре. Аз искам да се концентрирам обаче основно в бъдещето, естествено предвид и факта, че Сметната палата навлиза в нов етап от своята работа. Със сигурност този етап ще бъде свързан с подобрение. Господин Кинст, искам да ви помоля да представите по-подробно следната точка. Тази комисия, знаете много добре, сега използва вашите одити не само в оперативен аспект. Ние искаме да получим повече указания за решаване на конкретни проблеми и, например, ние се Обедихме, че имаше проблеми с международните организации. Искам да попитам как смятате, че трябва да се подобри контрола върху това сътрудничество и сега за неправителствените организации. Как изглеждат нещата с една евентуална централизация. Тук в парламента се опитваме да наложим по-добър контрол, може би и да намалим сферите, в които се осъществяват външни отношения но това е, означава известна концентрация, известен риск и трябва да се мисли за ситуацията на място, как изглеждат нещата с е, организациите, които вече работят на място. Те са определящи за прозрачността на дейностите на Европейския съюз и тук е, като че ли има опасност да ги изгубим от поглед и да вземаме решения във връзка с контрола, следствие на които те да не могат повече да работят. Сега, госпожа Калюлайт, е, някои колеги казаха, че е, ние ще е, ви пощади ми няма да задаваме толкова въпроси, но аз съм докладчик и все пак е, трябва да задам някои въпроси. Сега за е, тези е, доклади за самооценка. Може би вие ще можете да дадете повече пояснения. Прията е реформата на Европейската сметна палата да се контролират контролиращите. Това е реформа, която е свързана с нови моменти, която предвижда промяна в доста от елементите. Как вие виждате ситуацията? Какво може да се подобри в сметната палата? И още един важен аспект, който пролича през последните дебати. Бюджетните години т.е. бюджетните периоди, които са многогодишни или обхващат многогодишна рамка, тук искам да попитам какво може да се направи за повече прозрачност пред гражданите, за да се знае по-добре за проблемите в целия цикъл. Господин Лутборс, вие сте работили в административната комисия става дума за а, освобождаване от отговорност на Сметната палата. Как бихте подобрили организацията, ефективността на Сметната палата? Това са въпросите към вас. И второ, във връзка с економическата криза, държавите членки, институциите, изискват упростяване. Економическата криза трябва да се използва като повод за постигане на опростяване в процедурите, програмите и дейностите на Европейския съюз, без по този начин да се накърнява контрола и неговата ефективност. Естествено, ние трябва да сме сигурни, че парите се влагат добре. Какви са вашите представи за бъдещето? Имам предвид и стратегията 2020. Тя ще засяга и тези аспекти, така че искам да разбера какво е вашето отношение. Благодаря. Господин Кинст. Благодаря, господин председател. Най-напред ще, най-напред ще се спра на въпроса за международните организации. Пределно ясно е, че Европейската комисия насочва значителни финансови средства чрез международните организации и това е един канал, който е особено пригоден, когато съответните международни организации, в това число не и Светната банка, е, имат солидно и уважавано присъствие там, където средствата са най-необходими, Наскоро публикувахме доклад под наслов ООН 1. Е Това е доклад от първата фаза на одита ни, е, който трябваше да отговори на въпроса дали е, комисията винаги има необходимите основания от чисто практическо естество, от гледна точка на ефикасността и ефективността на изразходването, да насочва средствата по този начин. И нашия доклад се оказва доста критичен. Според нас в повечето случаи комисията просто се отклонява от е, е, отговорността си по, по този начин. Знаете, в момента се работи по изменение на финансовия регламент. Предлага се комисията да управлява е, доверителни отделните фондове от множество донори. Комисията ще може да обединява всички донорски средства и те ще бъдат целева графа от бюджета на Европейския съюз. Е, това ще подобри нещата, надявам се, тъй като комисията сега е, е най-големия донор, а далеч е, не винаги пряко управлява средствата. Най-скандалният случай е, е проекта за преодоляване на, на последиците от Чернобилската авария. един стимул, едно основание комисията сама да управлява тези средства е продължаващия проблем за достъпа до документацията, както от страна на комисията, така и от страна на Европейската сметна палата. трудно се изпълнява е, споразумението, което би следвало да гарантира достъп на комисията и на палатата до документите. По отношение на НПО, знаете, ние ви представихме един обемис доклад от е, Одит, който е, насочва вниманието към два аспекта. Първо, е, привличането на неправителствените организации пар... като партньори в процеса на вземане на решения. Е, докладът ни бе също критичен. Вторият аспект, е, по който не бяхме така критични, може да се каже, бе за управляване, това как комисията управлява неправителствените организации като организации изпълнителки на проектите. Дадохме някои е, препоръки за облегчаване на, на процеса, за изграждане на капацитет, обучение и така нататък. Надявам се, че при всичко това е, комисията ще гледа на неправителствените е, организации е, като на е, равностойни и при това умели партньори. Предвид нестабилността в третите страни, получатели на помощта, понякога неправителствените организации се явяват единствен гарант на, на приемственост. Доколкото разбирам, обаче е, ще е, бъде, бъдат запазени правомощията на комисията по разработката на, на програмите и изпълнението е, на, на бюджета. Надявам се това да не накърни ролята на НПО в сътрудничеството по, е, в областта на развитието. Госпожа Калю Лайт от партньорската проверка е, и самостоятелната оценка стана ясно, че палатата има какво да направи, за да повиши собствената си ефективност. Резултатите също така показват, че има възможност за подобряване на връзките, както вътрешни, така и външни. Е, знаете, на един аудитор може да се има доверие само ако работи максимално прозрачно. И е, прозрачността се свежда и до взаимодействието с обекта на одита, с комисията, с държавите членки е, Особено това е, въжи за одита на кохезионните средства. За да бъдат спазени сроковете, всички заинтересовани страни трябва да е, обсъждат въпросите за е, методологията и ние, като Европейска сметна палата, би трябвало да се стремим към ролята на стандартизатор. Е, ние, разбира се, не можем да задължим никого да ползва нашата методология, но ако тя е убедителна сама по себе си, вероятно ще си спечели последователи. Въпросът сега за многогодишния характер е, е, на финансовото управление и за това как бихме могли да убедим гражданите, че сме преодолели проблемите в областта на кохезионното финансиране. Всъщност ние далеч не сме сигурни, че проблемите са преодолени. Е, бяха установени през последните е, години много грешки и управляващите органи трябва да, да те първа да работят за тяхното преодоляване след приключването на един или друг проект, спалатата отново аудитира и ако може да даде оценка без резерви, е, съответно би я публикувала. Чухме от е, собствения финансов одит на комисията, че е, най-новите плащания показват по-малко грешки, отколкото по-рано, но е, на това не може да се гледа безрезервно, като на констатация, тъй като обикновено в началото на е, една или друга програма е, грешките са по-малко, това е естествено. А в хода на реализацията и нарастват. И ние просто трябва да разговаряме откровено с гражданите и е, да си признаваме грешките, като ги уверяваме, че се е, стараем да ги преодолеем. В тази връзка, е, между другото, трябва да се насочи вниманието и върху към одита на изпълнението. Е, тоест да, да се види в края на краища какви резултати са е, постигнати, е, независимо от констатираните чисто процедурни грешки. Аз често казвам, че проблемите на финансовото управление не би трябвало да, да се тълкуват като проблеми на самата кохезионна политика. Господин Лудборш, благодаря, господин председател. По бъдещата дейност на административния комитет бих искал да кажа, е, че, както бе заявено в стратегията на палатата за периода 2009-2012 година, ние си поставяме две общи цели. Максимален ефект – и повишаване ефективността на наличните ресурси. Е, и работата на административния комитет е свързана с втория аспект, с втората цел – а именно, че е, административният комитет се опитва да разработи редица политически мерки в областта на информационното и кадровото обезпечаване, да вземем кадровото обезпечаване. Е, търсим възможности за повишаване мотивацията на е, персонала. И един много важен аспект от това е мобилността. Е, ротацията на аудиторите на 6 до 8 е, години би помогнала в това отношение. Както може би знаете, съветът на министрите наскоро прие нов правилник за организация и дейност на палатата и през последно време усилията ни са посветени главно на изпълнението на този правилник. Първо, в съответствие с договора от е, Ница, е, палатата трябва да работи на, на състави е, и е, това ще стане от 1 юни тази година. Но пък в противовес е, трябва да създадем един засилен административен комитет, в смисъл, че председателят на палатата ще бъде председател на, на комитета. И разбира се, като всяка растяща, подрастваща организация, а палатата е такава, ние изпитваме недостиг на хора. 56 аудиторски е, е, поста ни липсват. Е, получихме 32 щатни бройки до сега, благодарение и на вашето съдействие, но са ни необходими още 24 бюджетният орган е, ни уведомява, че вероятността за попълването на тези бройки е малко вероятна, предвид економическата криза, е, което е разбираемо и ние се опитваме да е, променим структурата на, на състава, т.е. със собствени сили да посрещнем потребностите. Както казах по-рано, в палатата има работна група в състав от трима членове, която разглежда въпросите за Европейския план за економическо оживление, който предвижда повече разходи в някои направления, което разбира се поражда допълнителен риск. Това са тъкмо областите, е, които сме определили като проблемни. Е, след това продължаваме да е, разглеждаме въпросите за подкрепата за платежния баланс. Подкрепа предоставена за сега на три държави членки Латвия, Унгария и Румъния, които не членуват в еврозоната – и е, смятаме е, за напред е, да насочим усилията си към одит на изпълнението по тази подкрепа за платежния баланс. И на трето място, вие знаете, че предвид е, настояща криза, нормативната уредба се променя. По-скоро уредбата на регулиране на, на финансовите услуги и три четвърти от надзорните органи ще получат нови правомощи. И, и така е, Смета палата ще бъде натоварена с финансов одит на е, тези надзорни органи. Ние се питаме дали това е достатъчно. Не би ли следвало да търсим разширяване на мандата, така както е определен той за отношенията ни с Европейската Централна банка, примерно одит на ефективността. И последно, за разходите излишно е, разбира се, за упростяването на разходната процедура по-скоро ставаше въпрос, без съмнение – през последните няколко години във всеки наш годишен доклад ние правим такава препоръка и ако вземем сегашния проект на резолюцията за освобождаване от отговорност, подготвена от вашата комисия, препоръката е запазена по отношение на обща сълскостопанска политика и, и други. Трябва да бъдем, разбира се, крайно предпазливи. Опросляването не може да бъде самоцел. Ако ми позволите да припомня, че в доклада ни за 2007 година е, посочихме аспекти на общата селскостопанска политика, при които прекомерното упростяване поражда непредсказуеми резултати т.е. Е, европейско финансиране е, се предоставя на земеделски стопани като железопътни превозвачи и оператори на игрища за голф. Благодаря. Господин Андреас има думата. Thank you, Chairman. Uh, to Mr. Kinst. Благодаря към господин Кинст. Споменахте сред целите си за бъдеще, че бихте искали да се увеличи ефективността и ефикасността по отношение на докладите и самите одитни институции. Особено, що се отнася до тези фондове, които имат споделено управление. Искате ли годишни декларации от тези одитни институции или ще си разделите работата? Половината за вас, половината за националните одитни институции към госпожа Карло Лайт. Имайки предвид, че сте се занимавали с сфера, при която нивото на грешките е много високо, бихте ли обяснили в кой момент изпращате съответните случаи на вниманието на Олаф и дали ускоряването на прехвърлянето на тези случаи към Олаф би предотвратило възникването на по-нататъчни нередности и би ускорило възстановяването на средствата, които са били евентуално разходвани неправомерно. Към господин Любхос. Казвате в а, своята автобиография следната цел да се подобри декларацията за уверение. Как смятате да подобрите декларациите за уверение? Моля да говорите кратко. По отношение на националните органи, мога да цитирам един от колегите си. Може да избираме между два варианта – конкуренция или сътрудничество. Ние предпочитаме сътрудничеството с националните върховни одитни институции, а не конкуренцията. Има една инициатива за национални декларации на четирите държави членки и за одит на тези национални декларации. Това приветстваме. Ако разглеждаме прило, приложното, извинете, полето на одита, то е различно с държавите членки. Отново, в а, светлината на целта ни сътрудничество, СЕП започна една инициатива – общи работни групи по общите одитни стандарти, свързани с одита на съответствието, свързан с а, декларациите за уверение и одита на изпълнението. Тази работна група поприключва работата си. Целта е да унифицираме начина, по който ще аудитираме фондовете, които имат общо управление, и това, което е още по-важно, как ще си сътрудничим с държавите членки по отношение на пилотните координирани одити с подбраните върховни одитни институции. Сред тези, които вече са подали своите декларанции за уверение и сертификатите, плюс тези, които се интересуват, от всички тях сме избрали три – Холандия, Дания и Чехия. Те се съгласиха с нас по какви стандарти за одит ще работим и ще правим общи одити по а, фондовете, които имат общо управление. Надяваме се резултатите а, да покажат, че можем да разчитаме взаимно на работата си. За да може да се повтори това упражнение или да се разпространи сред други одитни институции, Искаме да покажем един добър пример, да видим как работят нещата, когато се работи заедно и това да бъде разпространено сред другите одитни институции. Благодаря. Госпожа Калюлайт има думата. Когато аудиторите се върнат от мисия, много често след това има едно заседание, на което се обсъждат заключенията и ако се реши, че нещо трябва да се изпрати в Олаф, веднага се изпраща съответното писмо. Разбира се, колкото по-бързо действаме, толкова по-добре, защото тогава оперативната програма, която позволява такива неща, би могла да бъде контролирана и нейната работа коригирана. От друга страна, често аудитираме плащания, които са били извършени преди година или пък проекти, които са започнали преди години. Така че това не е най-ефикасния, нито пък най-бързия начин да намалим измамите. Самите държави членки са длъжни на всеки три месеца да докладват пред комисията какви са проблемите, които са установили, които според тях биха могли да доведат до измама или пък са довели до измама. Така че дори да е важно, считам, че останалата част от заключенията ни, които могат да доведат до възстановяване на суми, би трябвало да бъдат изпращани бързо на Европейската комисия. И Унази част, която се изпраща на Олаф е малка, като се има предвид сумите, които се възстановяват. Голямата част от сумите за възстановяване са свързани с проекти, които няма измами, а просто има грешки. Но Та или иначе, когато установим определен случай, веднага докладваме на Олаф. Господин Людборгс. Благодаря. По отношение на подобряване на декларациите за уверение. Има различни сфери, но аз ще говоря за една. Имайки предвид настоящия ни подход, разглеждаме всяка година всеки един вид разходи или пък политика при изпълнението на европейския бюджет. Организирали сме го по групи политики, така че да покриваме всички политики. Моето предложение би било да преструктурираме конкретната оценка и от общата съскостопанска политика да махнем фонда за развитие на селските райони, понеже има специално внимание, според мен, което трябва да му се обърне, което ще стане за сметка на увеличаване на някои от другите групи, като например да съберем на едно място вътрешни политики и някои други по-малки сфери. Казвайки всичко това, всичко това ще стане, като всяка година разглеждаме всяка една политика, идентифицирана до момента. Днес благодаря, господин председател. Аз съм за втори път член на комисията Кокобо, така че няма да задавам въпроси, а ще направя оценка. Ние Говорим сега за членовете на Европейската сметна палата. Това, което искам да подчертая като бивш докладчик, във връзка с Европейския фонд за развитие, структурните фондове и програмата Галилео. Ние сме работили заедно с господин Кинст и госпожа Калюлайт. Опитът ми е следния. Установявам, че кандидатите бяха е, много е, в много голяма степен отворени към сътрудничество. Извинете, в тази фаза става дума само за задаване на въпроси. Оценката ще бъде направена по-късно, когато ще заседаваме при закрити врата. Сега ви моля да задавате само въпроси, без да правите оценки. Ако имате въпроси, моля, ако не, изчакайте, е, докато стигнем до фазата на оценката. Аз ще изчакам и ще направя по-късно оценка. Благодаря. Господин Дач. Благодаря. Уважаеми кандидати. Изслушахме новите кандидати. Задахме им един и същи въпрос. И за това искам да го задам и на вас. Въпросът е следния. Какво е според вас сътрудничеството между ОЛАФ и СП и професионално какво мислите по екстернализацията на ОЛАФ? Е създаването на европейски прокурор или европейска прокуратура. Казва се, че много баби развалят детето. Е ли това реалистичен риск? Не, няма ли това да намали е, ефикасността на работата? Yeah, thank you, Mr. Chairman. Uh, with, uh, Olaf, well... Що се отнася до взаимодействието между СП и ОЛАФ? Те трябва да имат добро сътрудничество. То е двустранно по-настоящем. Първо, когато открием конкретни случаи, при които имаме подозрение, че има нередност или измама, пране на пари или така нататък. Има си съответно лице за контакти, което изпраща случая на Олаф. И след време получаваме информация за това какъв е резултатът. На второ място, още нещо много важно, на ниво одитни групи имаме работни контакти с служащите в ОЛАФ, защото в нашата одитна група ние ги каним веднъж годишно да ни предоставят а, информация за случаите на измами, що се отнася до външната помощ. Това помага на нашите аудитори да бъдат по-добре подготвени а, и да забелязват случаите, в които може би има измама. Чаш от нашите служители са в едни постоянни мрежи заедно с служителите на ОЛАВ по отношение на външната помощ. По отношение на екстернализацията на ОЛАВ, едва ли Сметната палата е тази, която трябва да се намесва в тази дискусия. Аз лично не мисля, че Олаф по-настоящем като част от Европейската комисия страда от някаква липса на независимост. Не съм забелязал такъв случай, така че въпросът е защо е необходима тази екстернализация е всъщност за мен въпрос, а не нещо, което води към конкретен отговор. Надявам се да стане ясно каква би била принадената стойност на тази екстернализация, защото до момента не съм забелязал Олаф да има проблем с независимостта. От друга страна, Олаф има проблеми с това, че той работи с 27 съдебни системи, 27 различни съдебни системи и не винаги е лесно да се доведат нещата до техния край, т.е. някой да отиде в затвора, ако трябва да го кажа направо. Ето това е и причината, според мен, за създаването на този европейски прокурор и съответно прокуратура. Това е записано сега и преди 6 години зададохме въпроса, когато седях тук на изслушване. Аз казах, че личната ми позиция за създаването на тази функция е положителна. Благодаря. Сеньора Галюлайт. Госпожа Калулайт. Аз също отговорих на този въпрос преди 6 години и заявих, че добра идея да има европейски прокурор, а сега учредителният договор го е записал, така че това вече не е дебатируемо. По отношение на независимостта. Това е важен въпрос не само дали има такава, а каква е тя. Така че екстернализацията ще помогне общественото мнение да счита, че Олаф е по-независим. Господин Лутпорт, благодаря по отношение на сътрудничеството с ОЛАФ в бъдеще. Съгласен съм с колегите, които говориха преди мен, имайки предвид всичко до сега, Олаф едва ли ще бъдат екстернализирани в работата си. Това ще създаде напрежение между Сметната палата и Олаф, защото нашата одитна работа трябва да се разглежда като принос към работата на Олаф, плюс разбира се техните собствени служби, по отношение на това да се запази настоящата структура, нямам някакви предпочитания. Иска ми се председателят Барозо в втория си мандат да спази своите обещания. Нямам някакви конкретни мнения, с изключение на едно. Според мен, за това Олаф да е в, в, извън комисията, е аргументът обществено мнение. И мисля, че има такъв аргумент и той е много ясен. Олаф да бъде извън комисията. И сега по отношение на Европейския прокурор и Европейската прокуратура. Това е записано в а, договора за функционирането на Европейския съюз и в резолюцията за освобождаване от отговорност се вижда едно предложение от Европейската комисия в това отношение, т.е. кога ще се случи това. Благодаря. Euh, господин Оди, е, благодаря, господин председател. Първо искам да благодаря за сътрудничеството по време на вашия мандат и искам да кажа на господин Лутбош, че той посочи, че 20 аудитори ще липсват. Това е нещо ново. Често се говори за тези проблеми. Моля, посочете на депутатите всичко това, защото иначе е трудно да се работи кохерентно по отношение на средствата и персонала. Сега имам още два въпроса във връзка с сроковете. Когато комисията ви е, предостави всички елементи за извършване на одит до 31 март, тогава до 30 юни следващата година може да се очаква доклад. И след това да се съкрати периода за освобождаване от отговорност, мисля, че срока е доста дълъг. И още един въпрос в е, противоречие с договора. Вие имате определени становища във връзка с годишния доклад, обаче е, не, не и декларация за уверение. Как е, виждате това развитие за 2008 година има известна несигурност. Има ли положително или отрицателно развитие и въобще какво е в основата на тази операция? Благодаря. Господин Кинст. Ще се опитам да отговоря на този въпрос. По отношение на този график, честно казано, СП с удоволствие ще дискутира различните възможности за промяна на графика, но след 6 годишния ми опит, особено що се отнася до одите на декларациите за уверение, много е трудно да се намери място за скъсяване на периодите, за економисване на време, ако мога така да се изразя. Бихме могли да... Не бихме могли да правим компромиси с становищата, които ви предоставяме, що се отнася до техните, тяхното качество. Например, правим извадки, те трябва да бъдат извадени от операции, които са в края на годината, така че извършваме одит в 27 държави на тези операции, а аз и в държави в Африка и така нататък. И трябва да следваме процедурите за вътрешен контрол и в институциите и комисията. Една процедура, която е свързана и с някои грешки, да речем. Комисията, когато прецени, че има грешки, ни дава съответни доказателства за тези грешки и ние коригираме своята процедура. След това ние в средата на ноември излизаме пред вас със становището на аудиторите и можем да сме сигурни, че те са минимум 11% грешки по структурните фондове, структурните фондове. Така че ЕСП ще проведе такава дискусия с вас, но имайки предвид опит от последните 6 години, когато работя там, мисля, че е много трудно да се спести време от страна на СП по време на нашата работа. Да продължа ли по другите въпроси? <laughs> по отношение на декларацията за уверение. Има два различни подхода, два различни становища. В зависимост от сметките, излизаме с едно становище за надежността, а що се отнася до законността на съответните операции, излизаме с по-малки декларации за уверение, в смисъл по-малки като, като обем за всяка една от сферите, където са извършени. Според мен така нещата стават по-прозрачни. Знаете, че бюджетът на Европейската комисия е специфичен. Той включва различни видове разходи, различни видове управленски сфери и различни нива на риск. Така че за вас, може би, като евродепутати, не би било достатъчно прозрачно, ако излезем с една обща декларация за уверени за законосъобразността и редовността на всички операции. Опитваме се да излезем с становища по различни групирани а, разходи, но е, разбира се, въпрос на дебат дали да подходим така и дали тези групи сега са достатъчно балансирани трябва да бъдат преструктурирани, но не мисля, че трябва да има една обща декларация за а, законосообразност и редовност, защото няма да бъде достатъчно прозрачно. Благодаря. Госпожа... Благодаря. Госпожа Калю. Госпожа Калюлайт. 15 януари излизат последните операции в бюджета. Една 12-та е, както знаете, през декември от тези операции. Ако искаме да аудитираме и тези плащания, които често са рискови, защото всичко се попретупва в края на годината, ще трябва да се занимаем най-вече с онези оперативни програми, които извършват най-много плащания през декември. Ако извадката ни е по-рано годината, това би било проблемно. Последните плащания правим извадката 15 януари. Шест седмици е нотификацията, обикновено дори 4 седмици, т.е. средата на февруари отиваме там. Одита отнема 3 седмица, да речем, той може да бъде 2 седмици, да го съкратим и след това доклада 2 седмици, това значи средата на март. След това държавата членка има 6 седмици да отговори, стана май. Има една тристранна система, която е установена. Така че ако съкратим сроковете, ще се окажем в ситуация, в която бяхме преди няколко години. Продължава тази разнобойна процедура, на, тази конфликтна процедура. Разбира се, че винаги може да се намери някакво решение, да се скъсят сроковете за всички и така нататък, но всички тези технически процедури, включая и писмения превод, което също не е за пренебрегване, показват, че няма как да стане това. Нивото на грешките, които доклади, държавите членки докладват, стигат до при нас декември N плюс 1. Трябва да се взема предвид и това, когато правите своите дискусия за освобождаването отговорност. И този аспект на контрола да се преразгледа. Това не може да бъде решено днес. Мисля, че трябва работна група по този въпрос, ако е необходимо изобщо това да бъде обсъждано. По общите декларации за уверение. В един момент нивото на грешките може да станат много ниски, нивото да стане много ниско, извинете, във всички сфери на бюджета и тогава може да имаме една обща декларация за законосообразност и редовност, в която най-общо да се каже да или не. Но сега са необходими конкретни оценки, защото имаме много високо ниво на грешка. Така че не виждам как декларациите биха се променили. За това си мисля, че става ясно какво е общото ни становище по операциите, а, но най-общо сегашната система работи. Господин Лудборд. По отношение на първи въпрос, би било много полезно, ако Европейският парламент ни подкрепи. За бюджетната процедура 2011 година има на тристранна среща. Вие, комисията и съвета ще се срещнете. Това ще ни помогне да изчистим някои от въпросите по отношение на графика и сроковете. Разбирам вашето безпокойство защото е ясно, че искате в максимално кратки срокове да получавате нашите доклади. Но, както казаха колегите преди мен, това, ако забързаме нещата, а ние можем, качеството най-вероятно ще падне. Така че не знам кое е по-добро. Да ни дадете повече време, да си свършим надлежно работата или пък да съкратим със седмици работата, да излезем през октомври, а не през ноември с доклада. Ще бъде ли това полезно? Не мисля, че през лятото би било реалистично да се гарантира същото качество на процедурите. Сега по отношение на обща декларация за уверение – Казахте, че не даваме такава обща декларация. Но в крайна сметка няма защо да се опитваме да сложим всичко в една кошница и да обединяваме под една обща шапка най-разнообразни нива на грешка, които няма как да бъдат обединени. Сега имаме конкретни оценки и смятам, че тази система работи добре. По-късно, съчетавайки всичките тези оценки, може да си изградите цялостна картина и да разберете дали съответно държавата изпълнява стандартите или отговаря на стандартите. Но не мисля, че може да се излезе с обща декларация скоро. Винаги може обаче да се дебатира какво може да се направи по-различно. Благодаря. Господин Алди, съвсем накратко, защото времето е... Съвсем накратко, господин председател, нека напомня разпоредбите е, на договора. Договорът налага на Европейската сметна палата задължението да даде две уверения и нищо повече. Едното по сметките, по отчета, друго по операциите. По-нататък договорът ви дава възможност, да, възможност на палатата да прави констатации по сектори. И вие всичко това сте свършили. Онова, което не сте свършили е въпросното единно становище по отношение на, на операциите. И тук не става въпрос за политическо решение, а, а за задължение, проистичащо от договора. Благодарим на кандидатите. Е ще пристъпим при закрити врата към дискусия и гласуване.